Uh, Уважаеми колеги, имаме много натоварен дневен ред и разполагаме с малко време. Eh, надявам се, че сте готови. Е, надявам се, че сте готови за гласуването. Приготвили сте си картите. Ако нямате карта, моля да помолите асистента си да ви я донесе, както сторих и аз. Okay, because we have a lot of votes. So um, we are starting with um, tourist destination. Почваме с Европа, водеща световна туристическа дестинация. 57 имаме. 57 са измененията. Не мисля, че госпожа Ранер иска да взема думата, така че преминаваме направо към гласуването. Параграф 1. Първо изменение приема се. Второ за, против, въздържали се, приема се. Три за. Един момент. Разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за. А, оттеглено е. Habe Сори. Ще шо ли ги mich. Гуд.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 Номер 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 19 Манеско за, против, въздържали се, приема се. 20 за,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 Отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Електронно гласуване с а, картите. Моля, гласувайте за. Закривам гласуването. 22 за, 24 за, 25 за и 0 против. Като докладчик искам да ви благодаря за приемането на предложенията. Това наистина е нещо ново в културната политика. Преминаваме към следващата точка Европейската година на активния живот на възрастните хора. Ханно не иска нищо да каже. Чудесно. Преминаваме към гласуването. Седмо изменение. За, против, още веднъж. 7. За, против. Нека да го проверим. Моля гласувайте. Закривам гласуването. 22 на 20, 20, 12 на 14. Отхвърля се. Още веднъж гласуваме. Сега гласуваме електронно по седно изменение. За, против, въздържали се. Закривам гласуването. 14 за, 13 против. Хану, вие сте против. Значи 14 на 14. Отхвърля се. Ano, hol Хано трябва да си сложите картата. 8. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9 за. Против. Въздържа. Отхвърля се. 10 за. Против. Нека проверим. Откривам гласуването. Десето изменение. Край на гласуването. 14 на 14 отпада, отхвърля се. Отхвърля се. 11. За, против. Проверка. Откривам гласуването. Край на гласуването. 13 за, 14 против, отхвърля се. Хано, вие бяхте против. Значи, на 14 на 15, всъщност. Специално отношение има към вас днес, Хано. 13. Изменение 13. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14. Okay, you just have to, to go back to 12. Налага се да се върнем на 12-то изменение. Гласувайте за. Разделно гласуване. По първата част, кой е за? Нека гласува сега. Против? Отхвърля се. Втората част за. Против? Въздържали се. Приема се. Изменение едно на докладчика за. Против? Въздържали се. Приема се. 13 гласувахме, нали? Да. 14. За, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. 15. Вече се покрива второ изменение. Гласува се. За. 15. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А не, извинете, проверка. Откривам гласуването. По 15 изменение. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. 16. За. Против. Приема се. 17. За. Против. От, проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването.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 Приема се. 28 за, против, приема се. 4 за, против, приема се. 29 за, против, отхвърля се. 31 за, против,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 Гласувайте по 38. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 на 15. Устно изменение Едно за, против, въздържали се, приема се. 43 ли е следващото? Да, 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, Добре, нека да направим проверка на 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 за.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 всички изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 29 за. 0 против. Поздравления на Хана. Благодаря на всички. Преминаваме към гласуване по следващата точка. Ще мина на немски. Така че се сложете слушалките, ако искате да следите превода. Становище, отново изготвено от Хано. още един доклад, който получихте срещу нищо. Става дума за стратегията на Европейския съюз за интеграция на ромите. Госпожа Леже, за разлика от написаното, ние не подкрепяме изменение 3. Добре, всички разбрахте, нали? не подкрепяте компромисно изменение 3. Номер 1. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменението се приема. Второ изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 23 за, 8 против. Компромис е първи. Кой е за, против, въздържали се. Приема се. Осмо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Девето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се.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 Гласуваме изменение 18. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 19 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 20 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 21 за? Против? Въздържали се? Приема се. 22 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Устно изменение номер едно. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 25-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 27-мо. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 28-мо. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 29-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. 29-то изменение на господин Кавада. Прекратете гласуването. Приема се с 16 гласа за, 15 против, 13 то изменение. Кой е за, против? Из... Приема се 31 кой е за, против. Въздържали се, отхвърля се. 32 кой е за, против. Въздържали се, Електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 33-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 34-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 35-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 40-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 41-во. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 48 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 50. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 49 и 51 са идентични. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Устно изменение второ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 53. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 54-то, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 55-то, кой е за, против, въздържали се, приема се. 56-то, кой е за, против, въздържали се, приема се. 57-то, кой е за, против, въздържали се, приема се. 58-то, кой е за, против, въздържали се, Отхвърля се. 59-то кой е за? Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 19 против, 11 за. Отхвърля се. Шейсето изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 61, кой е за, против, въздържали се, приема се. 62, кой е за, против, въздържали се, приема се. 64-то, кой е за, против, въздържали се, приема се. 65-то, за, против, въздържали се, приема се. 66-то, кой е за, против, въздържали се, приема се. 67, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 71, кой е за, против, въздържали се, електронна проверка по 71, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 17 за, 13 против. Приема се. 72 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И сега окончателно гласуване. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Прекратете гласуването. 30 за, 2 против. Доколкото разбирам, има един глас повече от НП. Ние сме тук. Вижда се кой е тук. Кой не е. Петнайсет гласа са прекалено много. Ано, искам да кажа нещо. Госпожо председател, искам да благодаря най-напред на НП за щедрата подкрепа. Забелязах, е, че депутатите гласуваха с огромно мнозинство. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, на всички сътрудници, които ми помогнаха при изготвянето на двата доклада. Искам да благодаря за пълната подкрепа, която ми беше оказана. От страна на комисията, от страна на колегите – Понякога е, забелязахте, че има минус в списъка за гласуване. Защо? Исках измененията да са кратки, да не повтаряме едно и също нещо няколко пъти, да се избегнат тези повторения. И цивилизованите европейци, които четат нашите доклади, да могат е, да разберат за какво става дума. Когато има повторение, това означава, че се подчертава определен въпрос. В Финландия казваме, ако, че ако едно нещо се каже ясно от самото начало, това е достатъчно. Ако някой ми попита, обичаш ли ме, аз му кажа да, но ако кажа да, да, да, тогава никой няма да ми повярва. Затова исках да имам един по-збит текст. Искам да благодаря на всички за приноса. Мисля, че това е добра основа за продължаване на нашата работа. Jetzt kommen wir zu Vocational Education. Badia Ikucic, you want the floor? Please. Sí, también solamente agradecer todas las aportaciones que hubieron 57 enmiendas que hemos Искам да благодаря. Имаме 56 изменения, 6 компромиса. Някои от измененията не можаха да бъдат включени но се покриват малко или повече от компромисните. Искам да благодаря. Мисля, че всички, и включително и НП, знаят няма да гласуват Тук сме многобройни, всички ще участваме. Добре. Имате електронното гласуване не, не лъжи. Казаха ни, че има повече хора от ЕНП, които са гласували, така че внимавайте.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 въздържали се, приема се. 7 за. Не, прощавайте, 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се. Проверка. Гласувайте. Прекратявам гласуването. 24 на 8 приема се.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 е, който компромис 4 се обхваща. За, против, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се. Ще проверим. Моля, гласувайте. 42. Край на гласуването. Приема се.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 30, двама въздържали се, нито един против. Поздравления за докладчик. So, just I have a question. Иван. Имам въпрос, Иван. Е, смяташ ли, че можем да приключим е, по твоята точка за 10 минути? Добре, в такъв случай се връщаме назад. Благодаря за съгласието ви.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 could remind them that they have to coordinate his decisions. Ah, yeah. Yesterday evening. Yeah. Uh, in between I want to inform... Междувременно искам да ви информирам, че разполагате с решенията взети от координаторите вчера. Получили сте тази информация по имейл. Искате ли да кажете нещо по този въпрос? Аз нямам възражение. Искам да получа повече информация по наградата Лукс, след като изслушаме комисаря. Liebe Frau Redding, wir sind froh, dass Sie heute hier sind. Ich bin sicher. Уважаема госпожо Рединг, е, добре дошла. Вярвам, че ще имаме интересен обмен на мнение. Останаха ни въпроси от предишната ни среща и бихме искали да разберем по какъв е, начин е, ще работите в сферата на комуникациите тази година. Имаме година на доброволческата дейност, някои други сфери са нашето внимание. Бихте ли не запознали с вашите планове? Каква е вашата стратегия? Когато става дума за стратегия в комуникациите, знаем, че нещата не са лесни. Както и господин Лукегар и аз бихме желали да се спрете по-подробни на тези въпроси. Очакваме да чуем новите ви идеи относно комуникациите и гражданите. Благодаря, госпожо комис... председател. А, съвсем накратко ще кажа, че всичко е насочено към гражданите. Поставянето на хората в сърцевината на нашата политическа програма. Това се отнася и за сферата на комуникациите. Аз самата бях журналист в продължение на десетилетия и знае, че дори когато сте добър журналист, но нямате добър материал, за който да, да пишете, тогава всичко е безполезно. Затова ние трябва да имаме добри истории, които да разказваме. Не може да се постави една история в празно пространство. И хората няма да проявят интерес към такава история. Тези а, истории трябва да се свързат с определени хора, с определени лица. Тези, които разказват историите, политиците, когато говорят пред своите избиратели, едно нещо, или когато аз отида да се срещна с тях, трябва да представя гледната точка на комисията, но хората трябва да свържат всичко това с определена личност. Те трябва да разберат защо точно се говори за тези неща. Има и друг елемент, който е от особена важност, по мое мнение – Става дума за това, че когато има твърде много истории, те ни предизвикват интерес. Ако се опитвате да говорите за всичко наведнъж, хората са претрупани с информация и те само си спомнят един шум. Те не се сещат за същността на това, което сте изразили. Ако говорим на по-технически език, нещата изглеждат така в комуникациите. Аз на 4 ноември миналата година писах до Европейския парламент и мисля, че вие разполагате с това писмо. В него аз очертах отново основните насоки в сферата на комуникациите. Тук не говоря за стратегия или за политика аз гледам на комуникациите като на средство за това посланието да бъде отправено и добре разбрано. Вие пред себе си имате това писмо от 4 ноември 2010 година. Разполагате също и с документа който се отнася за доброволческата дейност, както и материал, свързан с гражданите. Всичко това е пред вас и аз ще говоря по всички тези въпроси. Сега. Знаете, че за 2011 година Европейската комисия ще се фокусира върху политическите приоритети, Председателят вече говори пред вас. Той изнесе реч за състоянието на Съюза, където очерта основните приоритети за едните години. Разбира се, някои от тези приоритети са краткосрочни. Никой не може да очаква, че кризата ще бъде основна тема в комуникациите ни, тя е на лице и трябваше да реагираме бързо на нея. На следващо място растеж и заетост. И на трето място гражданите. Гражданите, по мое мнение, трябва да бъдат червената нишка до изборите. Ние започваме тази година с доброволческите дейности. Има 100 милиона доброволци в Европа, което означава, че много от гражданите са ангажирани в такива дейности, но не виждаме много млади хора сред тях. Затова ние трябва да използваме настоящата година, за да развълнуваме хората, за да ги привлечем на наша страна, за да участват те в тези доброволчески дейности. За да отправим това послание, ние трябва да имаме предвид, че не можем да отправяме послание само от Брюксел, а на място. И това трябва да стане по различни начини. В Люксембург, или в Южна Испания, това трябва да бъде по различен начин. Една и съща история трябва да бъде адаптирана към начина по който живеят хората, към съответната култура, да се отчита културното многообразие. Ние не можем да централизираме комуникациите, ние можем да централизираме основните идеи, но посланието като такова трябва да бъде представено на местно ниво. Затова е необходимо да се взаимодействаме с местните регионални власти, за да може европейското послание да стигне до гражданите. Ние сме разработени няколко платформи за комуникации в партньорство с националното и местно ниво. Знаете за публичните пространства, за информационните центрове, Знаете за стратегическото партньорство в управлението. Тези партньорства са на лице в 21 държави членки. Те имат структуриран формат, обединяват хората, които са отговорни за комуникациите по места – имаме 13 представителства на комисията, които са свързани с информационните центрове на Европейския парламент. Създаваме едно европейско полично пространство, като обединяваме парламентаристите, също с комисари от съответната страна. Освен това ги свързваме с хората от съответните региони, където се отправят посланията. Това е важно и сега още повече в Европейската година на доброволческите дейности. В материалите, които са ви раздадени, разполагате с информация а, кога а, ще мине през вашата държава а, членка а, групата, която участва в а, обиколката свързана с доброволчеството. Защото искаме тази година да започне нещо, което да продължи в бъдеще. Следващата година ще бъде годината на остаряване при запазване на активността. Ние вече започнахме да обсъждаме тези въпроси. В Европейския парламент. Знае, че доклада ще бъде разгледан в пленарна зала през месец април. Трябва да решим също какъв бюджет ще бъде заделен за целта. Това е социален аспект от важност за гражданите. През 2012 ще бъде представени резултатите. 2013, ако се, сте съгласни, ще бъде годината на гражданите. Защо? Аз вече подготвих още миналата година доклад за гражданите, включващ всички конкретни елементи, които са ни необходими, за да разрешим проблемите, които трябва, за да позволим мобилността на гражданите през границите, като студенти, като туристи, като хора, които искат да работят в съседна страна. Аз също предложих цял набор от законодателни действия с оглед да се промени схващането, което трябва да бъде. Аз имам също толкова права в съседна страна, каквито имам и в собствената ми страна, и че няма да бъда дискриминиран, и че няма да имам трудности, само защото съм се преместил в съседна страна. Същото въжи и за малките и средни предприятия. Ние знаем в а, граничните райони колко трудно може да бъде пресичането на границите за тези малки и средни предприятия. Още тази година ние започнахме постепенно да сваляме бариерите и ще продължим да правим това. И в 2013 година ние ще разполагаме вече с конкретни примери, които да разкажем, а това е годината преди изборите. Тоест ние всички трябва да отидем на място, да обясним на гражданите, в нашите избирателни райони, каква е добавената стойност, която осигурява Европейския съюз. През март аз ще представя проект за Европейската година на гражданите пред Европейската комисия и преди лятото вие ще разполагате с този документ. Бих искала да ви приканя да се предприемат подготвителни действия и преди 2013, 2013 за да се започнат действия още през 2012. Вие като парламентаристи свикнали да бъдете с, в контакта с вашите гласоподаватели, ще намерите този инструмент за много важен и ние бихме искали да чуем какво е вашето мнение по този въпрос. Би било интересно също, госпожо председател, да разгледаме и доклада за гражданството. На 27 октомври го представих. Там се съдържа цялата работна програма, целият списък от мерки, които трябва да бъдат предприяти, за да бъдат примахнати бариерите, не става дума за някакви, кой знае колко големи бариери. Става дума за свободно движение на документи, на сертификати за, за раждане или за женитба. Става дума за такива неща. Особено в сферата на правосъдието вече направих предложение и парламента разполага с този документ примахването на екзекватурата – решенията, взети в една страна от съда, да могат пряко да бъдат прехвърлени в съседните страни без допълнителни разходи или административни пречки. Има много примери, много елементи, които можете да обясните на гражданите, защото всичко това са въпроси, свързани с ежедневието на гражданите. Когато направиха анализ на това, какво знаят гражданите за Европа, за своите права, установих, че има доста големи пропуски в информираността им. когато не сте запознати с правото си, не можете и да се възползвате от него. Затова е важно да премахнем не само пречките, но и да кажем на хората, че сме ги премахнали, за да знаят какви са правата им. По-малко от една трета от гражданите се считат за добре информирани според едно наше проучване. Това е скандално, но аз виждам гледам до този въпрос като на възможност. Това означава, че трябва да се опрем на тази една трета и да информираме по-добре останалите две трети. Защото имаме сега време и можем да се справим по-добре и по по-ефикасен начин. Тук не става дума само за малка група граждани – Знаете, че има близо 12 милиона европейци, които живеят в някоя друга държава членка, а не в собствената си държава. 54% казват, че биха желали да отидат да работят или да живеят друга държава членка, но се боят, защото не са сигурни какви са правата им и се въздържат да предприемат такава стъпка. Разбира се, ние ни искаме да насърчаваме хората да напускат собствените се страни и да отиват в други държави членки. И не това е намерението ни, но искаме да им дадем свободата и сигурността. И ако те желаят да предприемат такава стъпка, или ако вече са я предприели, да не бъдат подлагани на дискриминация, да бъдат уважавани като европейски граждани, независимо къде се намират. По какъв начин бихме могли да информираме по-добре гражданите? Освен а, чрез а, преките ви контакти във вашите избирателни райони. Ние имаме а, портала Европа, където се съдържа практическа информация. Бих желала да използваме този портал място, откъдето хората могат да се информират по всички въпроси, информацията да бъде канализирана. Това е начина, по който сме организирали функционирането на портала. Гражданите трябва да знаят, отивам Обръщам се към този портал и получавам отговор на въпроса, който имам. Освен това, Europe Direct, където гражданите могат да получат отговори от оператори на всеки от официалните езици на Европейския съюз. Това е една добра система. Аз бих е, желал да опростим, да имаме един телефонен номер, е, кратък номер, защото сега номер е доста дълъг и никой не може да го запомни. Разбира се, най-важното е, когато позваните, да получите отговор, но би трябвало да се облегчи достъпа. Това е важно. Стоте информационни центрове вършат много добра работа. Те трябва да бъдат а, свързани. И 2013 година вече трябва да е годината, в която да имаме един готов инструмент за предаване на послания и за подпомагане на гражданите да получат нужната информация. Когато бъдат приведени в действие мерките, които са предвидени в доклада, ние ще изготвим план за действие за примахване на всички оставащи пречки пред гражданите, когато упражняват своите права. Госпожо председател, до сега никой в Европейския парламент, никоя комисия в Европейския парламент не се е заел с доклада за гражданите. Това е доклад, който се отнася до различни области. В него се включва всичко от живота. Това е доклад за вътрешния пазар, за културното многообразие, за основните права. Тоест, това е доклад, който включва всичко, свързано с живота на европейските граждани. Може би вашата комисия би желала да се запознае с него, да се подготви чрез този доклад годината на гражданите и аз ще представя предложение през месец март на настоящата година. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Рединг. Има няколко желаещи да ви зададат въпроси и да коментират. Лъкегард, Вержия, Господин Локегард, е, първи сте ви. Е, благодаря. Ще говоря на датски. Благодаря на комисаря. Така, благодаря, госпожо Рединг, че посещавате нашата комисия. Много е приятно да се срещнем с вас. Отдавна очакваме тази среща. Е, fremstilling е статус ли ну, nu, og hvad planerne er. Много точно представихте ситуацията, плана за развитие през следващите години. и ви поздравявам за прагматизма, с който разглеждате нещата. Аз подкрепям всичко, което казахте. Не знам защо е така, но наистина просто съм съгласен с всичко. Но може би и вие ще се съгласите пък, че има все още неща, които липсват. Вие имате доста широк портфейл. Е, целта ни е обща. И сега ще се опитам съвсем конкретно да се спра на предложенията в доклада от септември. По отношение на стратегията. Думата стратегия напоследък не е много на мода в парламента. Като че ли предпочитаме сега да се говори за план за действие – аз знам колко хора са прочели този документ. Аз лично го прочетах и смятам, че той е доста интересен като работен документ, защото съдържа доста интересни елементи и дава добро описание на методите, които би трябвало да се прилагат. както и на това, което вече е направено. Е, ще формулирам въпроса. Приближавам се. Ще бъда максимално конкретен. Идеята е да имаме един колкото може по-задълбочен и разгърнат документ, който да представи една визия, за да знаем на къде вървим. Има едно споразумение от 2008 година, с което се задължаваме всички институции да е, преследваме обща цел. И аз мисля, че е, трябва да положим усилия да я осъществим. И мисля, че и много колеги тук в парламента споделят това виждане. В този задълбочен документ, който ми се ще да бъде разработен, трябва да опишем всички необходими мерки и стъпки, които ще ни позволят да постигнем бързо един практически резултат. Това е една хоризонтална визия, която ще ни позволи да а, осъществим а, нашите цели. Благодаря, госпожо э, председател, за думата. Госпожо комисар, ние много често в Европа се казва съм европейски граждани, студент европейски граждани, адвокат европейски граждани, шофьор на автобус европейски граждани. Но в редица професии все още хората се сблъскват с редица ограничения, ако искат да отидат да работят в друга страна днес с представители на унгарското председателство обсъждахме въпроса с мобилността на творците. Например, един музикант, който има турне, трябва да обиколи редица страни с оркестъра си, се сблъсква с редица трудности. Аз лично бях в Словения, например, там искат винетка за е, колата и и могат да ви глубят. Тоест, това са едни такива а, е, общи въпроси, свързани с а, е, европейското гражданство. Би трябвало да се е, уеднаквят правилата. А, и въпроса с. А, фундациите. Мисля, че само в Холандия има абсолютна свобода за другите фундации. Ако, например, съм е, член на Испанска фундация, искам да работя в Люксембург, трябва да създам нова фундация в Люксембург, как също въжи за Франция. Това създава редица проблеми за фундациите, които е, могат да и изиграят важна роля. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да благодаря госпожа комисарката за а, участието днес а, и за всичко, което каза за годината посветена на доброволческите дейности и всички предвидени инициативи директиви, комисията ще присъства в държавите членки, ще прави презентации, колкото разбрахме. И това е наистина нещо чудесно, защото е много важно да се общува с гражданите, с техните организации, с предприятията. Искам да ви задам един въпрос, госпожо комисар. Е, програмата за финансиране на, за създаването на една европейска телевизионна мрежа беше анулирана, защото е, беше счетено, че е по-добре да се тръгне по друг път. Много редица големи предприятия обаче бяха започнали да работят по тази програма и ми се иска да разбера с какво ще бъде заменена тя. Благодаря ви. Мадам Бержия. Oui, merci, madame la présidente. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар за присъствието ви. Въпросът за гражданството, според мен, е изключително важен това е един хоризонтален въпрос, който пресича всички области и който обяснява защо на парламента му е толкова трудно да обсъди този проблем. Той е съществен за да може да заинтересуваме европейските граждани от Европа. Както се каза, прекалената информация убива информацията и смятам, че това е един от проблемите, с които се сблъскваме напоследък. И когато разговарям с европейски граждани в рамките на дебати, те заявяват, че информацията е недостъпна, че не знаят къде да търсят, че има толкова много сайтови места, че в крайна сметка те се объркват и не знаят къде да търсят и не намират не разбират нищо и имат чувството, че решението от Брюксел им се свеждат а, на сила, без те да разбират каквото и да било. Искам да се а, опитаме да разбием тази схема. Има дебати, които се организират от информационния център на Европейския парламент и информационните бюра в различните държави и информационните центрове на комисията, но и те срещат затруднения да организират дебати, които да привлекат а, а, хора, които не са пряко заинтересовани от Европейския съюз. Трябва да помислим как да мобилизираме редовите граждани – Можем да използваме телевизионните програми, местните радиостанции и, както каза и господин Сориан, има да, да се създаде една европейска мрежа от медии, интерактивни медии, в които гражданите да участват активно. И това беше предложено от комисията, беше отказано и за мен е жалко, защото, както и за парламента, има въпроси, които не отговарят на нито един е, от е, е, линковете, са включени в сайт, в веб страниците на комисията или на парламента. Бях фрапирана от една едно изречение, в което се казваше трябва да накараме европейците да осъзнаят своето европейско гражданство. Мисля, че до тогава, докато гледаме на нещата по този начин, нищо няма да получим. Трябва да обясним на европейците за какво става реч, така че да ги заинтересуваме. Защото в момента те имат чувството, че технократите от Брюксел взимат решения без въобще да се интересуват какво става долу по местата на терена. И точно по тези въпроси трябва да успеем да постигнем нещо, за да можем да накараме гражданите да осъзнаят своите права и същевременно да могат да се изразяват. И мисля, че ако направим няколко крачки, ще бъде много полезно, защото ако гражданите не се лъжат лесно, но а, нека да започнем. А по отношение на фундациите, ш... Ш... има една декларация 84 за статута на всички организации, включително и този на фундациите. Благодаря ви. Още един коментар и ще дадем думата на госпожа Редин. Искам само да обърна внимание на някои различия между правилно общуване и ефективно общуване. Могат дисертации да се изпишат по въпроса за това как трябва да се общува. Има специалисти и в комисията и в държавите членки, които ще ни обяснят лесно как се общува правилно и как се популяризират дейностите на Европейския съюз, как би трябвало. Такива едни дисертации обаче най-вероятно ще бъдат сухи и досадни. Ефективната комуникация, от друга страна, е преди всичко творчески създадена комуникация. За да се радваме на подкрепата на европейските граждани в нашата политика, трябва да направим информацията интересна. Миналата година в Брюксел бяхме посещени от много журналисти, журналисти от Румъния, които работят за национални, местни, регионални медии. Заедно с Петра Каменверт и други колеги посрещнахме журналистите, обсъдихме с тях въпроси от общ интерес и накрая те съвсем открито ни казаха, че ако трябва да напишат статия за това какво е станало в Брюксел по време на техния престой, те не биха били в състояние да го направят. Те казаха, че това, което са видели, че става тук, е интересно, но само за запознатите. За хората, които не са специалисти по политически въпроси, няма как нашата работа да представлява интерес. Цялата система от процедури не е ясна. Хората не правят разлика между националните събрания, Европейския парламент, Европейската комисия и съвета. Та, ако искаме да получим подкрепа от европейските граждани, трябва да подхождаме творчески, трябва да представяме нещата по интересен начин. Знаете, че една статия за Европейския съюз се чете само тогава, когато тя е написана по интересен начин. Ако човек в интернет потърси информация за Европейския съюз, за да успее да я проследи, да я проследи и тя трябва да бъде поднесена по интересен начин. Благодаря ви. Благодаря. Забрави госпожа Шаке. Тя в самото начало поиска думата. Може би следващия път, като давам думата за въпроси, е, да почнем с нея. Добре. Well, if I understand roughly what uh, the five speakers have... И така, ако правилно съм разбрала въпросите на петимата депутати, мога да заключа, че е, има доста сериозно съгласие между вас, или поне тези, които си изказахте, и комисията. Няма смисъл да се хвърляме в големите институционални и а, теоретични теми журналистите, които отразяват нещата в Брюксел, едва ли ще разберат нещо и то няма отношение към живота на гражданите. Именно за това в уводните си е, слова а, ви е, представих идеята ми за а, е, това как да излезнем от това положение. Трябват ни конкретни елементи, които да представяме на гражданите, за да им обясним какво прави Европа за тях. Давам ви този пример не защото аз съм го правил, аз съм го правила лично, но а, защото вие сте свидетели също на това и а, говоря именно за роуминга. Това е една инициатива, която гражданите разбраха. Защо? Защото се отразяваха на а, тяхното, е, се отразяваше на тяхното ежедневие. Именно това трябва да включим в действията си, насочени към гражданите. Това, което Европа прави, не може да се свърши в една държава членка. Единствено. Не може да се разреши трансграничен въпрос. Въпросът може да бъде най-различен – да си вземете автомобила, когато се местите в съседна държава, налага се понякога да плащате данъци два пъти, има много административни разправи и така. Защо? Да не облегчим живота на гражданите, ами това направихме. Друг пример – турист, който претърпява пътно-транспортно происшествие в съседна страна. Попада в полицията и не знае какво да прави. Задържан от, поли, от полицията. Какво правим ние по въпроса? Променяме правата на гражданите – осигуряваме минимални права, на които те се радват във всяка държава членка. Те трябва да получат информация за това какво става с тях, какво им се случва, в какво ги обвиняват на родния им език. Ето това е, е процес, който в момента тече. Много други примери мога да споделя с вас. Мисля, че разполагате с този фиш в папките си. Всеки е, фиш се съдържат няколко е, законодателни решения, които е, ще бъдат прияти през следващите месеци и години. През 2013 година много от тези твърде конкретни проблеми, проблеми с пряко въздействие върху ежедневието на европейския граждани, ще бъдат разрешени в 2013 година. Един съвсем пресен пример от миналия месец. Един от елементите, който най-широко се покриваше от националната, регионалната и местната преса, бе въпросът за разводи при смесени бракове, международни бракове. Тоест, партньор, брачните партньори са от е, Франция и Полша, но живеят в е, Белгия. Решават да се разведат. Какво правят? Как се решава проблема? След това не е проблем, че се развеждат, разбира се. Но, ако решат да се разведат, какво трябва да направят? И ние им упростяваме живота. Те запознайте се с тези фишове, запознайте се с е, доклада за гражданството – и ще видите какво правим. А, както казах в началото, не е достатъчно да свършим това, което сме планирали да свършим. Много е важно също хората да разберат, че сме го свършили. А защо придобива тези нови а, права? Ами защото Европейския парламент ги е приел. Именно това бих искала всеки, който през 2014 година участва в изборите за парламент, да говори пред своите избиратели. Ето това съм направил за вас. Това, това, това и това, за да ви осигуря повече права. Именно това е целта на Европейската година на гражданина. Това а, също ни води до въпроса, до проблема, с който сте се сблъскали с журналистите. Защото журналистите отразяват материали, отразяват събития пред конкретна аудитория, регионална, например. Подобно е положението и при комисарите. Когато правят посещения на място, те не биват да говорят единствено за общи теоретични въпроси, ето, по-скоро трябва да поговорят за конкретното място. Това конкретно училище, тази инициатива по опазване на а, природата, всичко това се върши с европейско финансиране. И това трябва да обясняваме на гражданите. Поставила съм си за цел още от а, началото на мандата си с, с портфел за връзки с, връзки с а, гражданите, направила съм си, поставила съм си за цел да постигнем положително заглавие на първа страница на голям всекидневник. И това стана. Възможно е. Възможно е това да стане чрез малки проекти. Просто някой трябва да обясни на журналистите това, което ги интересува. Ето такива са новините, каквито трябва да подаваме на журналистите. Защото по време на кампании трябва да обяснявате на гражданите какво сте постигнали, какво планирате да постигнете, какво ще постигнете. Информационните центрове са от огромно значение. Аз се надявам а, през едните месеци и години да постигна повече в тази област. А, тези центрове функционират изключително добре. Комисията и парламента съвместно изпълняват тази инициатива, което я прави особено атрактивна. Това също дава възможност а, да се даде лице на политиките, които се куват тук. Мисля, че а, вече частично отговорих и на въпроса на господин Льокегор. С такъв един подход няма особен смисъл да се разработват големи стратегии. Защото стратегията може да се обобщи в едно изречение. Доставяне на информацията до гражданите. Информация за това какво се прави за тях на европейско равнище. За това обаче, за тази идея, не са необходими стратегия, са необходими инструменти, средства – за постигане. Прави сте, един от инструментите са новите медии, социалните мрежи. И аз съм напълно съгласна с вас, че ние не се възползваме от тях достатъчно. Трябва заедно да помислим как бихме могли да подобрим ползването на тия нови а, средства за комуникация. Аз Никога не съм си представила, че ще бъда активна в Twitter, но благодарение на младите хора в кабинета си вече го правя. Да, определено, трябва да включим и новите медии. Трябва също да захранваме журналистите, които ползват тия медии, нови медии. Хиляди, годи, хиляди журналисти годишно посещават комисията с цел обучение за функционирането на Европейския съюз. Това е обучение, което се провежда по един много обективен начин. Те получават разяснения за това как действат институциите. Хиляди журналисти от най-различни краища на Европа участват в подобни обучения при нас. Вие правите същото. Много журналисти, между другото, не идват само в комисията. По време на посещението си, по време на обучението си, също, също посещават и парламента и комитета на регионите. А между другото, аз мисля, че не си сътрудничим достатъчно с комитета на регионите. Мисля, че кметовете, областните управители са от огромно значение за отправянето на послания. разяснителните дейности са съвместна цел. Не бива да забравяме за това. Вашата комисия заедно с моя колега, който отговаря за културата, се занимавате с един проект, който балансиран преди около 10 години. Мобилността на хората на изкуството. Това не може да се осигури само чрез повишаване на мобилността на гражданите. Макар и да имаме принципа на свободното движение на гражданите, съществуват все още много пречки, голяма част от които са административни и не на всяка цена правни. Никой обаче не оказва натиск на държавите членки да премахват тия а, пречки. Затова е много важно а, да се опишат тия пречки, за да е ясно какво точно пречи на артистите, на студентите и така нататък да се ползват със същите права в друга страна, както в тяхната. И това да бъде нещо нормално – част от ежедневието. И това са древни, древни неща, но те трябва да се опишат. И когато се заемам с тези древни пречки, древни теми, нещата ще станат много по-разбираеми за гражданите, отколкото да се опитваме да разясняваме цялата абстрактна идея. Годината на доброволческите дейности е, в тази връзка е особено важна, защото тя се съсредоточава на хора, които са посветени, хора, които имат желание да свършат нещо. Но и за тях има много пречки. Едно от нещата, с които ще се занимаем по време на тази година на доброволчеството, е трансграничното доброволчество. Защо не работи? Ами защото има пречки в трансграничните дейности. Това е един от проблемите, който сме си отбелязали, че трябва да разрешим. По въпроса за телевизионните мрежи. Разполагаме с а, мрежа от малки местни а, радиостанции, университетски радиостанции – но има административни дейности, които трябва да се извършат, за да функционира надежно тази система. Бе внесено предложение да се, на базата на примера на радиостанциите, да се създаде и подобна мрежа от телевизионни станции. Ще кажа няколко думи по въпроса за субсидиите. Това е въпрос, с който съм се занимавала особено сериозно и съм установила, че в сегашното ни бюджетно положение подобни предложения не се оказаха особено економически ефективни. И си мисля, че е много по-добре да се укрепят и разширят съществуващите инструменти и системи, а не да се създават нови, допълнителни, които в крайна сметка да не се окажат особено ефективни. Понякога, като комисар, се налага да вземате а, решения. Аз съм а, в това отношение истинска люксър, люксембургчанка. Ние сме много земни хора – дава ли е, ми нещо допълнителни ползи и струва ли си е, инвестицията? Са въпроси, които си задавам. Та какво беше предложението? Това, което се предлагаше, ми даде да взема решение, че е по-добре да се прекрати тая инициатива. хората, които разработват проектите, са си получили възнаграждението, т.е. те са вложили не само време и усилия, но също и надежди, е, надежди но поне в финансов план е, те са получили възнаграждение за свършеното от тях, така че няма как да предявяват претенции. Субсидиите. Субсидии са, а, се заявяват а, в много области. И често пъти имаме заявки за субсидии, а, които не отговарят а, строго на правилата и те не, не, получават, не получават положителен отговор. Моя екип разглежда много често искания за субсидии, често пъти това, за което се искат, не е ефективно просто. Мисля, че един ден трябва да реформираме цялата система на субсидиране. Още сега мога да ви кажа, че половината от вас ще ме засипат с писма, когато се заема с това. А пък всички вие до един настоявате да стрикно да се анализират всички разходи, които се планират. Сигурна съм, че и в бъдеще ще водим интересни дискусии. За мен важното обаче е системата да функционира, да действа. Аз искам в края на периода, когато трябва да се отчетем пред гражданите, искам да разполагаме с сериозни доводи, да имаме зад гърба си сериозни реални действия. Естествено, не комисаря ще ходи да се отчита пред гражданите, а целият парламент. Всички кандидат-депутати за следващия мандат. Така че нека да работим заедно в тази посока. Благодаря. Има още 11 колеги, които искат да поставят въпроси. Искам да ви приканя да не правите толкова коментари, а по-скоро да се фокусирате върху въпросите, защото трябва да приключим до 5 часа. Госпожа Шаке. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, госпожо комисар, за вашите подробни отговори. Вие се спряхте на много теми, поставени от колегите. Аз искам да наблегна обаче на намаляването на пречките пред потока на информация. Това е важно както по отношение на потока на информация към регионите и е, извън Европейския съюз. Освен това, следващият въпрос е свързан с цифровизацията, с новите медии. Вие говорихте за подаването на прекалено много информация но трябва да правим разграничение между информацията и новините, за да знаем какво е важно за гражданите, за предприемачите, за журналистите и за останалите. Вие а, говорихте за това да има едно общо послание, което да бъде представено съгласно местните характеристики. Ние а, бихме желали не само 2013, а всяка година да бъде година на гражданите. Сигурна съм, че това е мнението и на самите граждани. Ние трябва да създаваме такова усещане от гражданите ежедневно и тук в Европейския парламент. Осно Относно медиите, те трябва да предоставят информация, новини, но при пълна прозрачност. Те трябва да следят какво правим ние тук, като демократично избрани представители на гражданите. Те трябва да имат право да упражняват такъв контрол. Трябва да се прави разграничение между информацията предназначена за гражданите и такава предназначена за журналистите. И тази информация трябва да бъде винаги прозрачна. Искам да насърча участието на гражданите в а, разпространяването на информация. Те са основната аудитория. Бих искала да ви приканя да помислите за използването повече на отворени данни, а, те да могат а, лесно да са достъпни за гражданите. Информацията, с която боравим тук, е изключително полезна в Фейсбук също се предлага информация на всички официални езици. Правителството на САЩ използва такива открити източници на данни и това е добър пример. Благодаря, госпожа Трюпел. Има думата. Благодаря, госпожо комисар. Искам да се върна към казаното от вас в началото, че политиката създава историите и че сега вие подготвяте информация преди изборите. Добре е да имаме година на гражданите, но а, това може да създаде превратна представа и хората да си кажат, а защо само една година. Така че тук а, мисля, че това е малко рискована инициатива. За положителните заглавия, вие дадохте пример с а, един немски вестник. Сега кризата с е, еврото а, предизвиква а, и а, коментари, свързани с разликите в отношението към въпроса на Съркози и Меркел. Аз не разбирам за какво става дума при тази телевизионна мрежа. Вие казахте, че няма достатъчно средства или че те не се изразходват достатъчно добре. А, ние действително трябва да сме по места. Ние сме всяка седмица в избирателните ни на избирателните ни райони. Ако нямаме обаче телевизия, няма да стигнем толкова широко до гражданите. Затова не съм убедена, че това, което планирате към момента е толкова убедително. Благодаря, госпожо комисар, за това, че дойдохте и Обяснихте вашите намерения. Хубаво е нашите срещи да са по-чести. Вашия портфел е доста сложен. Знам, че имате много задължения. Напълно споделям казаното от вас или почти всичко. А, няма да се спирам пространно, пространно всичките ви предложения, които аз напълно споделям възприемат ли се по същия начин от държавите членки? Вие много добре знаете, че те обикновено, когато има нещо положително, обичат да се хвалят, забравяйки, че това е роля на Европейския съюз, а когато има нещо лошо, обвиняват Европейския съюз. Как бихме могли да преодолеем това? Госпожа Ханибал, благодаря, госпожо комисар, за това, че а, ние посетихте Искам да ви поздравя за този подробен доклад. Искам да се спря на това, което беше казано за разликата между информацията и новините. Докладът е много добър, що се отнася до информацията, но му липсва новина. Не считам, че нещата а, на местно ниво нещата, за които се говори по места, могат да са достатъчно действени. Трябва действително да намерим интересни ам, разкази, които да представим на местните медии. Не виждам особено подобрение на начина по който гражданите гледат на Европейския съюз. Аз съм от Обединеното кралство и зная как нашите граждани гледат на Европейския съюз. Затова е необходимо да разработим местни истории, които са достатъчно интересни. Трябва да бъдем изобредателни. Искам отново да ви попитам за визията и как тя да бъде разработена. Питам се дали не бихме могли да координираме работата между Комитета на регионите, местните съвети, общинските съвети, комисията и парламента може да улеснят подобни контакти обмен на идеи, на мнения, разработването на комуникационни стратегии в регионите би било добре, защото е много различно това, което се случва в Лондон и това, което се случва в други места. Това разграничение започва да се усеща в новите медии. Все повече хора ползват Twitter, блогове и прочее. Нещо друго, което се отнася а, за а, гражданите по места. Ние е, използваме тук думата граждани, гражданство, но, например, в Обединеното кралство хората са много чувствителни към този въпрос. В Великобритания не се гледа с добро око на това да се говори за европейско гражданство. Сигурно има и други подобни примери, затова трябва да отчитаме тези чувствителности. Председателката Следващия оратор искам да благодаря на вас, госпожо комисар, за програмата ви за действие. Съгласен съм с казаното от вас, но пропуснах няколко неща. Мисля, че вие сте се насочили към хората, които и без друго се интересуват от Европейския съюз, но трябва да имаме предвид, че 80% от гражданите не се интересуват от Европейския съюз. Затова се питам как можем да организираме различни прояви, които са достатъчно вълнуващи, за да се накарат гражданите да се чувстват а, горди, че са европейци. Сигурно някои колеги ще се и смеят. А, а, бих а, искал да отбележа, че бяхме свидетели как хиляди британци аплодираха европейски отбори, участващи в футболното първенство. И бих искал това да се разпространи в други области. Хората действително да се чувстват а, горди, че са европейци, както и да са горди, че са люксембурци или французи или испанци. Медиите също трябва а, добре да отразяват събитията. Възможно ли е това да се случи? Господин Борис има думата. Убеден съм, че 2012 година ще бъде истински празник за Европа. В Польша и в Украина ще има европейското първенство по футбол. Нека сега да говорим сериозно. Необходимо е да даваме конкретна информация за всичко, което се предприема в Европейския съюз. Има десетки, стотици действия, които се предприемат от парламента или от комисията. Искам да задам един малко провокационен въпрос. Днес е, извършваме е, най-различни инициативи. Около 70% от европейското право е, правото в, всъщност в държавите членки е, е подчинено на европейското право. Повечето държави членки е, имат е, сериозни медии, които се занимават с националните и международните новини, но не е лошо държавните им медии да са длъжни да информират и за инициативите, които се предприемат в Брюксел да дават информация за всички решения и всички стъпки, които се предприемат тук. Днес държавите членки а, предават по-скоро негативни а, образи от Брюксел и затова задавам този въпрос. Не може ли да се възложи една такава мисия, поне на държавните медии, да отразяват обективно всичко, което се прави в Европейския съюз и да информират за това гражданите. Благодаря. Благодаря, госпожа Ферхайн. Благодаря ви. Говорим за свободата на медиите, на печата. Това е нещо изключително важно трябва да помислим как да представим най-добре това, което вършим, за да го осъзнаят гражданите. Поколенията, които не познават разделена Европа, стават все по-многобройни. За, за нещастие обаче, като че ли тъжните, трагичните, е, страшните новини се разпространяват много повече и се търсят повече. А, и за това трябва да намерим най-подходящия начин за синтезиране на информацията, защото наистина има един огромен поток от данни и е много трудно те да бъдат обединени в една а, единна концепция. Мисля, че в момента въобще не сме ефикасни в областта на комуникацията. Трябва да помислим как да обработваме информацията, как да я синтезираме и да видим кое за коя държава е по-важно, за да може да канализираме и да направим е, информацията по-целенасочена така че да има данни, информация, която е насочена към определена социална група или в определена държава. Защото прекалената прозрачност, както се казва, за информацията ще убие прозрачността. И не трябва едно дърво да скрива гората. Знам, че е трудно, но бих искала да анализираме какви са възможностите ние всички или тези, които отговарят за информацията, да присъстваме на място. Знам, че това е трудно. И затова задавам въпроса на госпожа комисаря. Как да намерим начин за по-такти в с гражданите. Господин Тавареш, благодаря, госпожа председател. Аз няма да задавам въпрос, ще направя няколко предложения. Ще изразя мнение. Искам да разграничим две понятия – пропаганда и гражданство. Тук слушах много интересни идеи за пропаганда, но не това ни интересува като Европейски парламент. Най-напред, защото ние сме, нямаме добра агенция за реклама. Когато опитваме да се опитваме да рекламираме Европа, хората не го възприемат с добро око. Хората трябва да са запознати със своите права, за да могат да се възползват от тях. И това е първото нещо, което трябва да се има предвид при комуникацията, а именно простотата на изразяване. Европа на 21 век трябва да видим за на какво ще се фокусира. Ние трябва да изграждаме една обща европейска демокрация, а не 27 различни демокрации. Аз имам предложение да има харта на правата. Ние имаме хартата за основните права. Това е един много добър, много упростен документ но има регламенти, директиви, които са много сложни. Говорихме за този въпрос във връзка с защитата на данните. Трябва да знаем обаче какво е забранено да се прави, например, че не може да се продават моите лични данни и прочие. Второ предложение. В уебсайтовете да се подчертае съвсем накратко по какъв начин да бъдат защитени личните данни. Защото, например, всеки уебсайт, която да а, кликнете на а, Privacy Policy, получавате един дълен документ, който никой не чете. Можем да използваме икони, хората да знаят за какво става дума в този договор, за секунди, а не за часове. Не всеки, всеки е юрист, нито пък има екипи юристи, които работят за него. Има един вебсайт, открит конгрес, който се захранва от неправителствена организация. Там са включени всички основни решения, взети от Американския конгрес. Ние правим нещо, което след една година изчезва. Всеки пакет, който се изготвя от комисията, трябва да може да се обобщи в няколко основни принципа, които могат да бъдат а, накратко обяснени и това трябва да е задължително за всеки документ, който излиза от Европейската комисия. Това бяха моите предложения. Следващият оратор. Ще бъда съвсем кратък. Вие отговорихте да когато попитах, може да получим разгърната версия на документа. Може би би могло да се предвиди Хинг, vores øh, knager på. Øh, er øh, til, til Един документ, който да представлява всички нас, който да обощава всички предложения forstå, at vi har droppet det her tv-samarbejde nu. Det synes jeg er et meget, meget dårligt signal. Jeg kan forstå, at... Е, жалко, че престанахме да сътрудничим с телевизионните е, мрежи, телевизионните програми. Би трябвало да се възстанови, защото е, тук не става въпрос за създаване на нова някаква телевизионна мрежа, просто за сътрудничество с съществуващите телевизии. И не виждам а, причината това да не се прави. Верно е, че това не е кой знае колко спешно, но не е достатъчна причина да се изостави един подобен проект. Мисля, че това е прекрасен начин за комуникация. И наистина е жалко, че го изоставих. Рединг. Госпожа Рединг. Transparency. Относно прозрачността. Ние сме най-прозрачните институции, най-прозрачният континент в света. Имаме журналисти, акредитирани в Брюксел, които могат да задават всякакви въпроси, които пожелаят, не само такива, каквито са желателни. Ние също публикуваме всички наши решения, публикуваме също и и в резюме тези решения. Може и да не знаете, но е, интересно е и за парламентаристите, които искат а, да работят по вече взети а, решения, да имат а, предвид, а, че в а, службата по публикацията, която е базирана в Люксембург и която публикува всички официални решения, че там се публикува и кратко резюме, предназначено за гражданите по всички решения, които сме взели. Така че не е необходимо да измисляме отново тези неща. Въпросът е обаче кой може да стигне до тази информация. Затова искам да има обслужване на едно гише, към което да се обърне гражданина и да получи прости отговори на въпросите, които има. Трябва да е понякога да се специали, за да разбереш за какво става дума. Затова трябва да се опрости достъпа. Това е по-важното, защото съдържанието е на лице. Даже повече съдържание, отколкото може човек да възприеме за участието на гражданите във всички дискусии. Искам да кажа, че има дискусии, които се водят в публичното пространство и при тях комисията и парламента работят съвместно и работят заедно с гражданите. Но, за съжаление, тези дискусии се посещават само от хора, които проявяват интерес към Европейския съюз. Аз казах а, примера с а, Бил Цайтунг. Мога да кажа и за още много други заглавия. Ако излизат само негативни заглавия, няма да стигнем до никъде. Затова трябва да имаме такива положителни заглавия във вестниците, като в Билцайтунг, където беше публикуван един материал за приложимото право в случай на разтрогване на, на бракове. И за а, писмото са свързано а, с правата. Това са неща, които хората могат да разберат. И беше казано, че ето, както в Америка а, имат а, а, информиране на хората за правата им, когато се изправят пред съда, сега и европейците разполагат с такъв документ. Затова трябва да продължим да вършим тази дейност. Разбира се, аз не съм човека, който трябва да прецени дали това е добре или зле. Хората трябва сами да преценят и да решат дали нещо ги вълнува, дали се интересуват от участие в изборите, да знаете за какво гласуват. И наша отговорност е да им помогнем да си изяснят нещата. Дискусията за Европа не се води и за това трябва да се фокусираме върху конкретни примери а хората сами ще преценят дали нещо е убедително или не. Дали Европейската година на гражданите си струва или не, във ваши ръце е всичко това. През март вие ще разполагате с моето предложение. Ако решите, че не си струва, просто ще отхвърлите при гласуването. Аз само правя предложението, не съм човека, който взема решението. Вие решавате. Вие можете да усъвършенствате предложението, включвайки ваши идеи, или пък може да решите, че това е глупост като цяло и ще отхвърлите предложението. Аз искам да направя предложение да се фокусираме върху многото елементи, които няма да бъдат реализирани през 2013. Много от нещата са свършени през 2010. Вие не ги отхвърлихте, а ги подкрепихте. Например, е, правото на превод, е, когато отивате е, в полицията в друга страна. Всичко това са елементи, които трябва да поставим на масата за обсъждане. Някои от държавите членки поне се справят много добре. Мисля, че ви приведох няколко примера Малта, Италия, Финландия, Швеция, Португалия, Белгия, Латвия и прочее и прочее, където има много конкретни проекти. Например, в Словакия Европейският а, информационен влак а, е, или пък а, седмица на европейския филм. Така че ние имаме много прояви осъществявани съвместно с държавите членки. Можем да използваме примера на дадена държава членка, където е постигнат успех и да копираме техните инициативи. Трябва да координираме местните инициативи в регионите. Да, това трябва да стане заедно с Комитета на регионите. Ние често ги забравяме, те са изпълнени с добра воля, добри комуникатори са. Те са хора, които са избрани в съответните региони, затова нека да работим по-добре съвместно с тях. В междуинституциалната работна група те участват, те са изпълнени с, с енергия, пълни са с идеи. На следващото ни заседание ще създадем една координирана програма и ще ги привлечем за участие, за да могат да се реализират всички тези идеи. Аз не знам друга дума за гражданин, която да може да се използва в Великобритания, но можете да ни подскажете кои са думите, които можем да използваме. Понякога има проблем с превода. Моят английски не е чак толкова добър, но ще намерим някакъв вариант. Съгласна съм, че 80% от гражданите не се интересуват от Европейския съюз. Затова не трябва да им говорим за Европа, а трябва да говорим за самите тях, за техните проблеми и как сме решили техния проблем. Това е начина по който трябва да да използваме в контактите ни с преобладаващо мнозинство от гражданите. Не бива да забравяме обаче, че има 20%, които се нуждаят от още повече информация. Спортът е много добро средство. Имаме също конкурса на Евровизия. Имаме също награда за европейски филм Лукс. Мисля, че това е интересна е, идея. Тя може също да стигне до местните общности. Въпреки, че не отговарям сега за за филмите, това е моя стара любов, която е, няма да премине. Аз е, не съм за пропаганда, нито пък за реклама. А за обективна информация, за това какво правим, начина по който вие като отделни политици представяте тази информация по а, субективен начин, това вече е въпрос на, на политика, но аз не, не правя политика от това. Аз предоставям обективна информация, която да може да бъде използвана. За телевизионната мрежа бяха поставени два въпроса – След анализ на ползите и разходите, един много обективен анализ, аз реших, че като се имат предвид ограничените ресурси на европейските данекоплатци, да не реализираме тази идея. Това е решение, което взех и хората, които бяха ангажирани с този въпрос, бяха официално информирани за решението ми. Председателката. Мисля, че не можем всички да задем въпроси, да сме вълни, но когато правим нещо, трябва да го публикуваме. Това не е пропаганда, това е необходимо, за да може гражданите да знаят какво правим, а те много често не знаят. Мисля, че всички тук споделяме казаното от госпожа Рейдинг и ще се опитаме през следващите месеци да обсъдим заедно с Комитета на регионите и съвета в едно интеринституционално общуване, какво можем да направим, за да обединим всички инициативи и мерки, които предвиждаме Ако успеете да убедите съвета, но трябва да убедим държавите членки, защото в крайна сметка тук става въпрос за а, бъдещите поколения в тях. Мисля, че ще можем да намерим и нови идеи, които да ни позволят да разнообразим комуникацията. Може да използваме радиопредавания, интернет, и по този начин да предоставим още аргументи на госпожа Рединг. Благодаря ви много за участието, госпожо Рединг. Сега продължаваме. Колегата Иван ще говори за политическите предизвикателства и бюджетни средства за устойчив Европейски съюз след 2013 година. Important de spus încă de la început că această comisie, comisia... Госпожо председател, първо трябва да кажа, че специалната комисия Шор ще функционира само до лятото. До тогава трябва да се стигне до решение за многогодишната финансова рамка. Много въпроси трябва да се разгледат тази връзка както хоризонтални, така и е, вертикални, някои от тях множество области, а други са по-конкретни, по-съсредоточени. Нека сега да се опитам да разгледам хоризонталните въпроси, по които и ние би следвало да се произнесем. Първо, в комисията ШОР говориме за гъвкавостта на многогодишната финансова рамка. Това е един а, доста трънлив въпрос, защото от една страна искаме да разполагаме с една по-гъвкава финансова рамка, но пък знаеме проблемите тази година, които възникнаха с бюджета в резултат от влизането в сила на Лисабонския договор. И тази липса на финансова гъвкавост не ни даде възможност да местим средства от едно перо в друго при възникването на нови нужди. Тъй, че има много неща, които трябва да свършим, но нямаме пари, с които да а, ги свършим, понеже сегашната финансова рамка не ни дава възможност. Така че имаме два варианта. Всъщност, има предложение да се осигури структура, която се състои от три големи глави – когато има три големи глави, е много по-лесно да се местят а, средства от едно перо в друго, т.е. има повече гъвкавост. Втория вариант е да се структурира новата финансова рамка според а, стратегията за 2020. Тоест, три големи глави и четири под глави. Този вариант осигурява по-малко гъвковост обаче и в бъдеще могат да възникнат същите проблеми като сегашните. Друга важна дискусия е свързана с продължителността на бъдещата многогодишна финансова рамка. Някои колеги предлагат продължителността да е 5 години, така че да съвпада с мандата на комисията и на парламента. Идеята е, че е много по-демократично да можем да решаваме, да вземем решение за периода, за който сме избрани или назначени. От гледаще на бюджетната процедура, това предложение не е много реалистично, понеже хората, които ще се занимават с а, разписването на новата рамка, ще извлекат ползи от нея, само ако ги преизберат. Така че трябва да предвидят варианта, да ги, е, трябва да разчитат, че ще ги преизберат. Второто предложение беше да е, периодът да бъде 10 годишен, а с сериозен междинен преглед, който да дава възможност за промени, когато това е необходимо. Третото предложение е 7 годишна рамка, както и сега. Една по-дълга продължителност на рамката, има следното предимство. Политиките стават по-предвидими и механизмите за контрол и оценка могат да се ползват по-ефективно при такива срокове. Следователно и решенията ни ще бъдат много по-ефективни и оползотворяването на европейски средства също ще става по-ефективно. Не на последно място, Предвид факта, че а, в момента се намираме в криза и правителствата на държавите членки стават все по-неохотни да внасят повече средства в европейския бюджет. Често се говори за добавената стойност на Европейския съюз. Повдигат се въпроси. Трябва да сме по-настоятелни, по-убедителни когато искаме от държавите членки да внасят повече в общия европейски бюджет. Затова е много важно за нашата комисия, за нас, да покажем на държавите членки, на хората от дома, че европейските политики няма как да са ефективни, ако а, включват една, две, три държави членки. Също трябва да им покажем, че ще е много по-скъпо отделните държави членки сами да си разработват и да изпълняват такива политики по-отделно. Тоест, трябва да покажем, че а, Европейския съюз дава предимства, като например економии на разходите, и трябва да отстояваме позицията си, трябва да докажем, да покажем на държавите членки, че Европейския съюз води до допълнителни ползи. Основната ни цел трябва да бъде поне да запазим същите равнища на финансиране, както през 2007-2013. И макар и а, да не съм оптимист, а, бих казал, че ако поискаме повече пари, е, дори да не ги получим, не бива да се съгласяваме на по-малко от това, което получаваме сега. Та, това е с, с две думи. Ако има въпроси, съм готов да отговоря. Vielen Dank. Sie wollen Ihren Bericht äh, für den 16. März äh, vorsehen und dann werden wir am... Вашия доклад е предвиден за 16 марта ще го гласуваме. Трябва да се споразумеем. Кои са най-уместните аргументи, които могат да ни позволят да оправдаем това, което решихме последния път. Нуждаем се от повече средства. Няма да говоря за подготовка. Много добре знаете как стоят нещата. Сега дам дума на госпожа Трупа, след това представител на комисията. Да, като член на комисията по бюджета искам да се изкажа. Господин Иван каза, че на заседанието от 11 декември е решено бюджета да бъде замразен за 10 години. Ако това стане факт, няма да можем да направим нищо от това, което искаме. Не можем да се задоволим с такова решение и тук ще трябва да влезем в конфликт с съвет. Ви знаете, че направихме една грешка през декември по отношение на бюджета. Ако направим същата грешка, вече ще <clears throat> създадем неприятни прецеденти. Трябва да се борим да има някаква полза на европейско равнище. Тук става въпрос за редица неща, които си заслужават внимание. с други програми. Съжалявам, че... Не, а, сега не сме показвали цифрите. Мисля, че ние сме абсолютно прави и трябва да го доказваме, защото могат да се прехвърлят при от други бюджетни редове. Госпожа Редин току каза по повод комуникацията и европейската политика, че Спорта може да играе важна роля. Василий обаче каза обратното на Европейския съвет, че няма да има финансиране, ако няма перспективи. Е, двето сега. Двама комисари, които твърдят всеки обратното на другия. Не трябва да допускаме това. И трябва да е много по-твърди. Госпожа не присъства, когато сте изслушали комисар Василево, но наистина, ако е така и това, което каза госпожа Радинка, наистина разликата е огромна. Просто има пълно разминаване. Колко Вижте, в момента след, чакахме влизането сил на Лисабонския договор, сега вече той е в сила и си продължаваме нещата да е, се бавят, да се проточват. Искам да подкрепя по-голяма част от казаното от господин Иван за гъвкавостта, за продължителността и за добавената стойност. Особено по последното Следва да имаме предвид, че добавената стойност е много важна и в подготвителния етап трябва да имаме добри аргументи в сферата на образованието, както и в други области. Господин Иван каза, че трябва да се стремим поне към същата сума не трябва да правим грешката, че след като общията сума няма да се увеличава, да не разпределяме по по-различен начин наличните средства. Не мога да кажа предварително какво ще реши комисията, защото дискусиите сега се провеждат, но вече отчасти или е, изцяло е признато по време на средносрочния преглед, че има аргументи в полза на заделянето на повече средства за образование. Ние ще настояваме това да стане в рамките на комисията, но все пак е трудно да се каже на този етап какъв ще бъде изхода от разговорите. За спорта, аз не съм експерт в тази област, не зная какво точно е казала госпожа Василио тази сутрин, защото не съм присъствал, но разбира се, ние правим анализ на това какво е възможно да се направи и каква е добавената стойност, евентуално, която може да даде Европейския съюз тази област. Ние правим анализ в момента и е трудно да се каже предварително какъв ще бъде извода. Но действително средствата са ограничени и трябва да ги разпределим разумно. Аз не зная какво точно е казала госпожа Василио, може би нещо в, в този смисъл. Трябва да определим приоритетите, трябва да видим къде ще бъде най-високата добавена стойност и съответно да вземем решения. Председателката в документите под 11-та е, точка имате материал. Искам да се го вземете вкъщи, да се го сложите под възглавницата. Това е много добре изготвен документ. Там са подчертани всички технически въпроси. Унези от вас, които са за пръв път депутати, е, ще получат е, по-голяма яснота за това кои са сферите, които искаме да отстояваме. Документът е лесен за четене и много важна основа за бъдещите ни дискусии. Зная, че много от хората ни обръщат достатъчно внимание на документите, но ви приканвам да си откъснете документ номер 11, защото действително е подготвен много добре.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 намаляването на главите и подглавите за култура, за образование и спорт. Това означава на практика упростяване, може би, а може би означава и голям риск. Може да става за нищожни бюджетни пера. Най-видими са програмите за а, образование, но и там бюджетите са малки. Бих искал да обърна внимание на нуждата да постигнем баланс. Аз съм съгласен да се намали броя на главите и парата, но не съм съгласен да а, се съкръщава това, което е важно за нас, например а, спорта. Лисабонската стратегия поставя спорта като една от компетенциите а, на Европейския съюз. Ама какъв е смисъл от това нещо, ако няма бюджет за спорт? И аз не говоря за професионалния спорт, говоря и за ежедневния, непрофесионалния спорт. Министърът сутринта каза, че а, едно евро похарчено за спорт води до економии от 2 евро от други области на политиката. Ами аз ще ви кажа, че а, повече за ползите от тези 2 евро за вложеното едно в спорта. Председателката. Разбирам какво имате предвид. Много работа имаме да свършиме в тази област. Надявам се бюджетната комисия да е на наша страна. Наистина трябва да се окаже натиск върху съвета, да се отделят повече пари за образование и за култура. Не бива обаче да се примиряваме с съкръщения. Госпожа Василио не, би, не беше тук тая сутрин, но унгарското председателство каза, че е казала с нощи госпожа Василио, че в бъдеще няма да има програми за спорт. Та, а, моля ви, пратете много поздрави на госпожа Василио и кажете, че това ние не можем да го приемем. Ще си внесем предложенията, но а, ще видим какво ще получим в отклик, но не сме готови предварително да приемем подобна загуба. Ah, die Frau Kammer-Ebert, ja, Entschuldigung, ja, ja. So, wir kommen nun zum Thema Radiospektrum Policy. Liebe Petra Kammer. Сега стигаме до въпроса на госпожа Камер Еверт за политиката в областта на радиочастотния спектър. Това е сложен доклад. Заповядайте. Благодаря. Благодаря. Радвам се, че проведохме една широка дискусия по доста технически въпрос. Надявам се, че тази дискусия ще изясни културните аспекти, които са отважно за нас, шата комисия, и че нашето съновище ще бъде отчетено от водещата комисия ИТРЕ. Надяваме се да получим широка подкрепа за нашето становище. Вероятно сте забелязали, че има два ясно изразени лагера в този дебат. Една от групите твърди, че трябва да инвестираме в достъпа до широко лентов интернет и трябва да осигурим повече радиочестоти за целта. но този аргумент е, се подкопава от нарастващите такси, тесни места и прочие. Но ние трябва да подобрим конкурентоспособността си, ако искаме да постигнем задачите поставени в стратегия 2020. Радиочастотите са много ограничен ресурс и трябва отговорно да бъдат управлявани. Това е обществено благо, което трябва да обслужва интересите в сферата на културата. Това е позицията, която съм отразила в моето становище. Отново трябва да подчертаем, че не говорим само за спектъра, който е за далеко съобщенията. И в Германия те се предлагат на търг, както и в някои други държави членки. Но ние искаме да се използват и други радиочастоти, За сега ние имаме само прогнози за използването на радиочастотите в бъдеще. Както и прогнози за економическата и техническата жизнеспособност на предложенията. Ние можем да на несем вреда обаче на някои от ползвателите на определени радиочастоти. Трябва да имаме здрава основа, на която да стъпим при вземането на решения. Ако радиостанциите не се нуждаят от а, дадени радиочастоти, можем да ги преразпределим за други нужди. Но на базата на прогнози, към момента аз не съм готова да вземаме решения, които ще засегнат бъдещето, особено като имаме предвид колко важни са тези радиочистоти за информираността на обществото. И ние искаме да ограничаваме развитието на тази сфера. Освен това има проблем с интерференции. Всяко разпределене на нови частоти трябва да отчита този проблем. При всяко преразпределение на радиочастотите в държавите членки трябва да се спазват определени правила, които да бъдат ясни, да е ясно а, каква компенсация е дължима, ако дадено радиочестота, която е ползвана за определени нужди преди е ограничена или липсва за същите нужди. Има проблеми в различни области, микрофони и прочие, но имаме и добри примери, като в Обединеното кралство. Държавите членки трябва ясно да подчертат кой какви, за какви нужди може да ги използва. Можем да се възползваме от опита на Германия и да подобрим системата за предварително уреждане на тези въпроси. Беше публикувано едно изследване, което говори за стандарта LTE, има сериозни проблеми е, с интерференция на е, кабелните телевизии. Гражданите очакват е, тези проблеми да се разрешават предварително, да се избегне препокриването на радиочастотите, не е приемливо да изчакаме появата на проблема и да се получи интерференция, което ще изисква допълнително преразпределение на радиочастотите. Не можем просто непрекъснато а, да преразпределяме радиочастоти, докато нещата а, си отидат на мястото използването на радиочастоти за военни цели, е, за граждански нужди, дори е, за радиоразпръскване, трябва да е, се имат предвид. Трябва да сме наясно каква е нашата позиция при водене на преговори на Световната конференция по радиочастотите. При разгледания пакет за далеко съобщенията също разглежда въпроса за радиочастотите. Аз съм готова да обсъдим въпроса за радиочастотите отново, но не и на базата на неясни прогнози, без да знаем дали ще бъдат ефикасно използвани радиочастотите, за колко време, докато не се изчистят тези въпроси, не можем да отворяме вратата и да започнем прегове за радиочастотите на международно ниво, докато не се изясни кой, какво, от какво има нужда, за колко време, как да се разпределят радиочастотите за различни нужди, за да се гарантира ефикасност, безопасност. Аз съм настойчива по този въпрос, защото иначе ще се окажем в същата позиция, както с пакета за далеко съобщенията. Трябва да постигнем нужния баланс между економическите и останалите интереси. а, Компаниите в далеко съобщенията трябва да могат да, да използват нови пазари, но също време да създадат възможности за използване на мобилни микрофони и прочие. Трябва да можем да убедим и тре, че тук не става въпрос само за економически интереси, а става дума и за културното многообразие а, и плурализма на мнения. Благодаря, госпожа Верхайн. Искам и аз да благодаря за прекрасния, прекрасно сътрудничество с докладчиците Сянка. Присъединявам се към всичко казано от Петра Камер Еверт. Всъщност няма противоречие между економическите и културните интереси. Комисията ИТРЕ беше отчетено, че радиоразпръскането има и социална роля или най-малко може да играе потенциална роля за стимулиране на творчеството а, и растежа. Така че тук няма да правя лоши игри на думи да казваме, че а, това ще бъде лебедова песен, но трябва да, да на този пазар. Напротив, трябва операторите да разберат, че там има много интересно бъдеще, но трябва да бъде гарантиран достъп, както до, е, широк, до високочастотния спектър, така, както ще говорим по-нататък, до широколентовия интернет. Трябва да стимулираме това на европейско равнище, да има свободни частоти, много често а, това се забравя. Гражданите трябва да имат достъп, но това трябва да става при определени условия и разбира се, трябва да се намерят правилните технически решения, за да се избегнат интерференциите. Това не трябва да си мислим, че с либерализацията на спектъра ще решим всички проблеми. Има конкретни проблеми с интерференцията. Някои технологии са по-развити, друга да се използват малко по-стари. авангарните технологии дават една по-надежна защита. Трябва да видим дали операторите се възползват от отпусканите нови частоти, да видим кой поема основната финансова тежест, дали това са общините. И въобще във всеки случай трябва да се вземат решенията в съобразно конкретната ситуация. Някъде трябва да се обнови всичко. И а, трябва да мислим и за потребителите. Ако те ще трябва да купуват нови кабели, нови техники, ще трябва да хвърлят пари, за да ползват тези нови радиочастоти, промяната няма да служи за нищо. Така че трябва да сме много внимателно с а, а, техническите проблеми, да не бързаме, да слагаме каруцата преди коня. И над Честотина 790 също трябва да помислим как ще бъдат отпускани. Все още има страни, държави членки, където все още няма цифрова телевизия и за това трябва да въведем едно общо правило, да видим как ще процедираме, кои ще бъдат а, стъпките и да направим половинчати решения. сега до 2016 година трябва да помислим първо дали и ще има положително развитие, има ли техническа възможност. Това, че обсъждаме нещата, още не означава, че е, нещата са тръгнали и започват да става. Трябва да вървим стъпка по стъпка. И ако 800-те, е, частотата в е, границите на 800 вече е на разположение. Не трябва да забавяме, че честотите са ограничени, че винаги има конкуренция за да се ползват и трябва да се намери решение win-win, което да е в полза на всички. В момента не сме стигнали до такова решение, защото, както знаем, Честотите, лентите са, честоти са а, ограничени. И имаше едно изслушване в комисията ИТРЕ по пакетът телекомуникации. И а, е, мисля, че а, е, трябва сега, това, което обсъждаме сега, да послужи за основа на бъдещата ни политика в тази област. Благодаря. Мисля, че Thank you to uh, the colleagues. Indeed, it's been a constructive process. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за конструктивната дискусия. Това е една много специализирана тема. А в становището се изваждат културните аспекти много сполучливо. Няколко въпроса бих искала да нахвърлям, които съм повдигала и преди според мен това, което се предлага от комисията е също да се направи оценка на следващите стъпки. Когато се говори за технологии, винаги едно от предизвикателствата е да се реагира бързо и да се осигури плавен преход. Трябва да се търси такава една гъвкавост. Например, не ми е ясно защо се предлага осмо изменение. Защо а, спектри, които вече са въведени, трябва да стават обект на законодателни действия. Друго нещо, което не ми е ясно, разликите в а, държавите членки, каквито естествено има, в начините по който медийните оператори действат в отделните държави членки, поради различното си естество. Та, изглежда, че се търси обективна оценка на базата на единни стандарти в отделните държави членки, вместо това да се оставя на всяка държава членка по-отделно, което няма да е достатъчно обективно. Трябва също да сме сигурни, че интересите ни са защитени в глобален план и затова не ми е ясно защо се предлага 8 изменение. Най-вече в последната част има една заличена част от текста, която е свързана с Европейския съюз на международната арена. Защо не преследваме по- известна хармонизация в тази област, за да сме по-ефективни в действията си. Това са ми основните въпроси. No, the rest I, I, um, I agree with largely and I will... По отношение на всичко останало съм съгласна. Благодаря ви. Merci, madame. Euh, благодаря ви, госпожо председател. Първо искам да кажа, че а, за мен е чест да говоря пред вашата комисия като представител на Генерална дирекция информационно общество. А, чух и малко от а, дебатите, свързани с бюджета и виждам, че има а, много въпроси, по които а, нашия комисар и генерален директор а, трябва да следят много внимателно това, което се върши във вашата комисия. Всичко свързано с Европеана, това, което правим като съдържание по еразъм за журналисти, ролята на младежите в ИКТ и образованието, всичко това са дейности, които трябва да се изследват допълнително, за да се установят кои са допълнителните синергии, които могат да се е, постигнат. И вашата комисия върши много интересна работа в това отношение. Това са ми първите думи пред вашата комисия. Сега искам да кажа нещо по същество по дебата който се води. Мисля, че е важно а, да се разгледа в а, максимален брой комисии в парламента нашето предложение, защото това е основната роля на парламента за нас. Да намери начин за а, максимизиране на обществените блага ако и тук става въпрос за един ресурс, който е от особен характер. Та, е, има аспект на култура, на опазване на околната среда, здравеопазване. Всичко това са много важни е, въпроси, които е, трябва да се отразяват в разсъжденията ни. Политическото предизвикателство за компромисите, които ще се приемат, всъщност ще бъде в основата на окончателното решение, което ще се приема. Второ, въздействието върху културата. За мен културата е много широко понятие, а не просто ползите, които се извличат от е, медийните компании и широколендовите е, технологии не са нито култура, нито пък са лишени от културен аспект. трябва да гледаме културата в различните проявления, а не само във връзка с интересите на един отрасъл. Ако говорим само за един отрасъл, да, съгласен съм, че тогава трябва да е ясно, че радиоразпръскването и телевизионното излъчване трябва да е, има гарантиран растеж и в бъдеще. Но а, спектрите, за които говорим, са само малка част от УКВ и а, Нашата оценка е, техно... е оценка на технологията и ако се съгласите с нас, мисля, че е възможно да се достигне до 4-5 пъти повече канали, отколкото днес, след е, изпълнение на предлаганото от нас. Бихме искали всеки широколентов канал да мине към а, е, високоразделителна а, е, телевизия, тогава в бъдеще ще имаме пак толкова а, канали, колкото сега, само че те ще бъдат много по-модерни от технологична гледна а, точка, с тримерни изображения. Така че това, което а, предлагаме в момента, не е заплаха за динамичното бъдеще на телевизионното излъчване. После по въпроса за бъдещето. Съгласен съм с това, което казахте, че не можем да говорим за бъдещето без да разполагаме за достатъчно факти. Именно за това решихме да внесем едно предложение, което да не застрашава бъдещето. И някои от измененията изглежда, че предопределят бъдещето, което прави нещата малко да, опасни. По въпроса за интерференцията или смущенията, съгласен съм, че трябва да се управляват рисковете от смущения и а, да се насърчават обещетенията. Сега дали европейските институции трябва да предписват обещетения, не съм сигурен. Целта ни е да увеличим обществените блага и благосъстояние. Но вече има добри практики в някои държави членки в това отношение. По отношение на а, смущенията, микрофоните, за аудиотехниката. Знаем, че има стандарти, има технологии, а, които свеждат до минимум такива проблеми. Вече сме го постигнали с микрофоните, например. И накрая за скоростта и за запазване на инструментите за извличане на допълнителни ползи на европейско ниво. Трябва да запазим динамиката в излъчването, но и за а, другите потенциални употреби и потребители на спектъра. Обедени сме, че към днешна дата може и половината държави членки е, все още използват аналогово излъчване и предаване. До 2020 година, което е законодателен жалон, Очакваме е, това да намалее. Така че е, смятаме, че 2013 година е реалистична а, междинна дата, но трябва това да бъде поставено ясно като цел. Вярваме в създаването на общ списък приоритети, е, но за тази цел трябва да се говори с ясен и висок глас, единен глас на Европейския съюз е, и съм съгласен, че е, това е един принципен въпрос, който трябва да се постави и за европейските институции като цяло. Това са приоритети, които се вписват и в стратегията за 2020 година. Благодаря ви. Мерси, месье Мадлен. Благодаря. Един съвсем кратък въпрос след казаното от господин Мадлен. Oder auch darüber hinaus, dass man also auch, ich sag mal, neue. Äh, äh, възможностите за äh, развитие на триизмерната телевизия трябва ли да се Какви са техническите възможности? Може да има различни канали, които да са в които да са триизмерни и Знаем, че за сега да кажем, някои, само някои канали излъчват триизмерно и не може да се използва потенциала на самите телевизори. Какви са техническите възможности да се излъчват триизмерни? Сектор eindeutig zuspricht, erstmal schauen, dass auch eine mögliche оптимална ефициентност Äh, bei den Telekommunikations im Telekommunikationsbereich auch äh, etabliert wird. И uh, най-вече, да, за да може да, да се използва ефикасно телевизията. Was... Въпросът е много интересен. Данните, с които разполагам, предвиждат uh, за бъдеще какво може да се направи при наличната технология. Едно от допусканията за в бъдеще е, че ще се нуждаем от определен спектър за осигуряване на триизмерна телевизия. Друго допускане е, че това, което гледа, разчитаме за триизмерна телевизия, няма да се предлага по широко лентовия спектър, в която и да е страна. Сега се развива IPTV от предлагащите такива услуги. Спектъра, който ще бъде на лице след прилагане на предложенията на комисията, ще позволява всеки канал независимо дали е аналогов а, или не, да премине към триизмерен канал без а, никакви смущения. Това са само прогнози. Разбира се, не се счита, че всички тези канали, с които разполагат фирмите към момента, ще съществуват и тогава, но това са допусканията на базата на наличните технологии днес. Телевизионните технологии, както и другите шалополентови технологии, ще използват все по-малко спектър, което означава, че ние не, няма да отнемаме нещо от един сектор, за да облагодетелстваме друг. Ако се ускорят техническите промени, тогава техниците, операторите трябва да следят по какъв начин бизнес моделите ще изискват а, някои корекции. Това е само една иллюстрация. За мен беше интересно да установя, че никой не очаква да се премине към триизмерна телевизия от утре. Ако допуснем, че всичко е двоизмерна телевизия, можем да имаме 4 пъти повече канали, отколкото днес, след като се приложи предложението на комисията. Това означава доста голям ресурс. Ми аз трябва да работя. Съществото подава това. Тук се споменаха много може би, евентуално, вероятно. Знаем, че техниката непрекъснато еволюира и технологиите. Че може би то ще се нуждае от все по-малко. Честотиното, тук това са само предположения. Да видим какво ще стане с частотите около 800, как ще еволюира технологията, как ще се реши проблема с интерференциите. Защото, когато говорим с различни специалисти по радиотехника, получаваме доста различни отговори. Едни са сигурни, други не са сигурни в какво ще бъде развитието. Например, разлика има и в мненията в специалистите по радиоразпръстване или Операторите те трудно се разбират. Е, едните имат, се нуждаят от едно, другите от други, от друго. И ми се струва, че първо хубаво всички е, технически специалисти да се споразумеят помежду си. Освен това, понякога някои фирми, предприятия дават малко странни обяснения, казват, че имат нужда от повече място, за да увеличат е, е, дебита. Други казват, че имат пред, е, достатъчно място в е, широколентовите технологии с и, широколентовото предаване с висок е, ви, така че нека да е, видим някой да уточни как точно стои, стоят нещата, кои проблеми могат да бъдат решени, кои кои не. И мисля, че, че чак тогава да обмисляме за освобождаването на други канали. Нека да не го решаваме още от сега, преди да има яснота по потребностите. Разбира се, радиоразпръскването е много важен носител на културата не трябва да му се пречи да се, раз, да се развива, но когато определяме политиката в областта на радиочастотния спектър, комисията се опитва да си присвои всички правомощия в тази област. И затова попитах за това изменение 8 мисля, че това трябва да се остави на да се решава от държавите членки. Разбира се, когато участваме в международни конференции в качеството на Европейския съюз, трябва да говорим с един глас. Но когато става въпрос за такива е, вътрешни решения, мисля, че това трябва да се остави на всички отделни 27 държави членки и комисията да аз договар... да договаря от името на всички тях, когато се обсъжда пакет за телекомуникациите, тъй като положението е изключително различно в различните държави членки. И с частотите, и, и с тяхното използване Това е част от културното многообразие. В крайна сметка и комисията не може да решава това и да, и да ги уеднаквява. Така че нека да оставим тези правомощия на държавите членки. Благодаря, казва председателката. Благодаря на докладчика, докладчиците Сянка. Мисля, че темата е доста сложна. Както видяхме и тук, гледащата са доста различни. Мисля, че ще. Може би ще, ще успеем да постигнем мнозинство. Проблема с представителството на международни форуми е интересен. Беше интересно сравнението. Комисията доста, направи доста, положи доста усилия да постигнем напредък. Мисля, че това, което беше казано тук, ще бъде прието от комисията като една конструктивна критика. Срокът за измененията е 3 февруари по обяд за доклада на госпожа Камера Еверт. Сега Имаме съвсем малко време, имаме още две точки. Минаваме към точка 18 на Мария Бади Качет. Съюза за иновации, преобразуване на Европа, преобразуване за Европа, за приспособяване към света превъзмогнал кризата. Благодаря. А, мисля, че да успея за 10 минути ще бъде доста трудно, но това е становище по доклад на комисията ИТРЕ, като имаше една символична в порамките на символичната ни стратегия до 2020 година. И смятам, че този, това прилагателно е абсолютно а, адекватно, защото тя има фундаментално значение за економическото, социално е, и културно развитие в Европейския съюз, образованието и професионалното обучение. В проекта, който сте получили, ние всъщност подкрепяме новаторската дейност, като го разглеждаме, като я разглеждаме в най-широк смисъл. Например, иновациите в областта на transformar Europa en una zona de excelencia académica, mayor movilidad e inversión. Което е, иновации, които са изключителни но важни е, за тази цел трябва да стимулираме научно-изследователската дейност, да поощряваме използването на стипендиите Мария Кюри и да мобилизираме целия европейски потенциал, за да имаме наша истинска европейска научно-изследователска дейност, за да не са принудени нашите учени да търсят новостите другаде по света. Трябва да гарантираме едно по-тясно сътрудничество между университетите и предприятията и да координираме, да правим координация на всички равнища национално, регионално, местно, междудържавно, за да бъдат отчетени всички измерения образование, култура, е, научно-изследователска дейност – защото всичко това може да ни помогне да подобрим и социалните условия, условията на труд, да стимулираме развитието в Европейски съюз, здравеопазването. Трябва да стимулираме също така социалните науки, за да се намерят решения на отхвърлянето от обществото, маргинализацията. Е, Вие знаете, че становищата по доклади трябва да са кратки, нямаме много място и за това ви препоръчвам да прочетете и съобщението на комисията, което е много интересно. Благодаря ви. Благодаря. Има ли представител на комисията? Uh, Благодаря, госпожа председател. Благодаря на докладчика. Радваме се, че вашата комисия изготвя становище за комисията ИТРЕ. В съобщението на комисията се подчертава, че иновациите са хоризонтален въпрос, засягат различни политики на Съюза. Комисията споделя становището на докладчика трябва да се отчетат въпросите, свързани с необходимостта от квалифицирани кадри, така че целта е да се наблегне не само на количеството, но и на качеството. Набляга се на изобретателността в сферата на научните изследвания, Съюза за иновации, цели и идеите на изобретателите да се приложат на практика и да създадат работни места, както и да подобрят за растежа в Европа. Нощните изследвания са от особено значение. Ние имаме високи критерии, които трябва да продължим да отстояваме. Въпросът за европейското научно-изследователско пространство е посочено в договора от Лисабон. Говорим за петата свобода, свобода на идеи и научни изследвания. Ние приветстваме призива, който от правите към държавите членки да включат въпроса за професионалното обучение и образование в своите политики. Държавите членки изготвят а, свои планове и ние приветстваме отново вашето предложение да се включат въпроса за образованието, обучението. Комисията е на разположение на вашата комисия, ако имате нужда от подкрепа при изготвянето на окончателното становище. Äh, Благодаря ви. Продължаваме по следващата точка от дневния ред. Е, европейския е, достъп до широколентови технологии. Тук целим растеж в, чрез цифровизацията. И тук широколентовия високодебитен интернет може да изигра огромна роля за економически растеж и създаване на работни места. За това трябва да гарантираме достъп до тези технологии на всички европейци до 2013 година, така че те да могат да ползват над 30 мегабайта през секунда. лентовия интернет не е само цел и той не трябва да пречи на устойчивото развитие на процесите на социална и културна интеграция. Нашата комисия днес трябва да подчертае значимостта на качеството на съдържанието и е, е, на необходимостта интернет да дава достъп до знание, да, да показва езиковото и културното многообразие и да е, допринася за териториалното и социално сближаване да се използва като основно средство за пропагандиране на културата. И за това е много важно да се гарантира а, обществено финансиране на и, и интернет, особено в слабо населените региони. Въвеждането в училище също трябва да бъде обект на приоритетно финансиране трябва да се, въве, да се цифровизират учебните заведения, държавните медии и всички центрове за научно-изследователска дейност, за да може това интернет да се използва като средство за работа. Трябва да бъдем солидарни в тази дейност и в преследването на целите заложени в стратегията до 2020 година. Защото това е в основата на динамиката на развитие на нашата економика, която трябва да почива на иновациите и на развитието на технологиите. Това мога да кажа за момента. Ще изчакам вашите коментари и се надявам да имате конструктивни предложения. Благодаря ви. So, Mrs. Verheyen. Ja, zunächst einmal ähm, möchte ich äh, anregen, dass wir vielleicht in Zukunft auch mit den Shadows intensiven Най-напред искам да предложа да проведем размяна на мнение с докладчиците в Сянка, както направихме по въпроса за политиката в сферата на радиочаститоите. Тези два въпроса са свързани. Би било добре да можем да работим в тясно сътрудничество, за да постигнем напредък. Напълно подкрепям идеята, че развитието на широко лентовите мрежи трябва да обхваща и градските, и селските райони. Трябва да се осигури достъп до културата по този начин. Това е основно право на всеки гражданин, чрез интернет, чрез съвременните технологии, да имат достъп до културни продукти. Понякога обаче нямат достъп до такива услуги или пък интернета, с който разполагате е твърде бавен. За това развитието на широколентовите мрежи трябва да се разглежда е, като въпрос, е, който е свързан с е, общественото благо. И може да се използва не само за забавление, а че чрез него се гарантира достъп до образование, до съвременни комуникации – ние трябва да отчетем всичко това в а, нашето становище. Господин Кели, благодаря. Всички аспекти, които обсъдихме днес, достъпа до широко колентовите мрежи е най-важен, ако искаме да сме конкурентни в бизнеса, както и в други области. Колкото по-скоро инвестираме в тази област, и осигурим такъв достъп до всички, на всички в Европа, толкова по-добре. Широколентовия достъп е необходимост, а не лукс. Това е необходимо за да можем да комуникираме като граждани и важно е и за бизнеса. Това е едно важно изобретение, което е също толкова важно, колкото някои от предишните епохални изобретения, които са довели до промяна на целия начин на работа. Необходимо е да продължим да работим за широколентов достъп той е да обхване всички области, защото това също е важно и за разполагането на предприятия. Това е един от факторите, които се отчитат при избиране на място и това е много важно, особено за малките и средни предприятия. Господин Лукегард, благодаря, госпожо председател. понеже до тук днес много добре ми се получава да говоря на датски и сега ще продължа на майчения си език. Искам първо да благодаря на докладчика за ясното изтегнато изложение – мисля, че сега можем да навлезем в някои по-подробни моменти. Частично съм съгласен с това, което се каза до тук. Комисията е публикувала националните си е, планове за широколентов достъп със съответните таблици. По отношение на да, аз мисля, че те са ефективен инструмент, който вече оказва положително въздействие на други области – Що се отнася до националните планове, мисля, че там трябва да подхождаме по-предпазливо. Трябва да се, а, е, даде, да се отдаде предпочитание на един подход, основан на пазара, подход към достъпа. Мисля, че по-критично трябва да гледаме е към а, осигуряването на публични субсидии. Вярвам, че има положително въздействие на широколентовия достъп спрямо отдалечените райони. Дава се възможност гражданите да получават услуги и също се откриват възможности за образователните заведения за ползване на нови технологии. Госпожа Райна. Накратко ще се изкажа. Всички сме запознати с съобщението на комисията и предложенията, които отправят за широколентовия достъп до интернет. Мисля, че трябва да подкрепим тези предложения, но понеже ИТРА е водещата комисия, ми се струва, че стопански, стопанския аспект получава по-голяма тежест, а за нас е много важно да прокараме нашите възгледи. Понеже за доставчиците на широколентов достъп може да не е от особен интерес да се осигурява такъв достъп в отдалечени, изолирани райони, например, планински райони, така че може да се окаже трудно да се предоставя качествен интернет в такива райони, освен ако не става въпрос за сателитен интернет. Мисля, че е недопустимо един земеделски производител да се налага да плаща чудовищни сметки за интернет. Всичко това е свързано с радиоспектърната политика. Комисията много въодушевено говори за 60-те милиарда допълнителни ползи до 2020 година. Това е много амбициозно и звучи чудесно във време на криза, но трябва да си даваме сметка как реално ще осъществим това. Широколентовия достъп до интернет е начин за поддържане на връзка между гражданите. Само, че трябва да подхождаме към такива нужди внимателно, за да а, не нанасяме не, непланирани щети. Следващия оратор. Не съм съгласен с датския а, колега. Днес като говорим за сближаването на Европа, става въпрос за пътища, в това число железопътни линии, но това не е достатъчно. Трябва да се говори и за интернет. Централна Европа получава подкрепа от Кохезионния фонд. Това е много полезна подкрепа. И благодарение на това много граждани имат достъп до широколентов интернет. Има обаче проблеми и те се състоят в това, че частните, че фирмите трябва да инвестират също доста в осигуряването такъв достъп и продължава да има проблеми в селските райони. Ако остане обаче фонда за сближаване, кохизионния фонд в сегашния си вид, мисля, че ще можем да постигнем много благодарение на тази подкрепа. Затова мисля, че трябва да се запази кохезионният фонд. Благодаря. Питайте комисион. Комисията имате думата. Um, Благодаря, госпожо председател. Няма да говоря дълго, понеже сме съгласни с повечето това, което бе казано. Една от основните ни цели е да се осигури широколентов достъп и в селските райони. Това за нас е приоритет. И а, сме разгледали варианти а, не просто за осигуряване на връзка, което е първа цел до 2013 година в цяла Европа да има широколентов достъп, това е нещо, което ще продължи и до 2020 година и ще, е, вече ще се осигурява разумна, прилична скорост на интернет. Естествено, че има разлики в е, разходите за осигуряване на тези услуги, но имаме стратегия, която е, доста добре подхожда към осигуряването на широколентов достъп за всички. Бяха направени коментари за ползването на обществени средства. Ние смятаме, че подходът ни в голяма степен се основава на пазара и осигуряването на широколентов достъп от ново поколение е нещо скъпо струващо и основната част от средствата ще дойдат от частния сектор. Естествено, ще има области, в които частния сектор ще откаже да влага средства и за това смятаме, че може да се осигури обществена подкрепа. Естествено, това трябва да става внимателно и предпазливо. През 2009 година комисията излезе с насоки за използването на обществени средства за осигуряване на широколентов достъп. По отношение на опасностите, ние сме съгласни с това, което бе казано от вашите депутати и благодарим на комисията ви за усилията по този въпрос. Благодаря. Съвсем euh, накратко. Що се отнася до преговорите и работата под вас становище, се предвижда среща на докладчиците в Сянг. Връзката между широколентовия лентовия достъп до интернет и радиочастотния спектър е много важна и е важно да се знае, че проблемите не са само технически. Продължаваме да работим с докладчиците Сянка. Искам да благодаря на всички за изказванията и коментарите. daran erinnern, dass wir am 4. Februar um Mittag, äh, срока за е, внасяне на измененията е 4 февруари по обяд, до обяд всъщност. Мисля, че забравихме нещо. Втори февруари до обяд трябва да се а, внесат и предложения по последната точка. И така, благодаря много на всички. 20-та точка от дневния ред. Господин Борис. Одобряване на а, решенията на координаторите. Има ли някакви възражения, проблеми? Не, няма. 21. Разни. Господин Борис, сега се да вие заповядайте. Благодаря. А, извинявайте, госпожо председател. Искам да ви помоля нещо. Можете ли да изпратите запитване до Европейската комисия относно възможността за ползване на средства от програма Еразмус с цел подпомагане на студенти от опозицията? Parlament Europejski wydał, więc chodzi przede wszystkim o zapytanie e, naszej komisji, czy takie... Има резолюция от парламента. И просто това е един въпрос записване от парламента към комисията. Председателката, да, аз мога да попитам комисията, но това ще е неформална комуникация. Официален отговор може да, се, е, да стане чрез групата ви може няколко депутата да отправите писмено запитване до комисията. Имаме си правила. Програма Разъм може да се разширява така, че да обхваща и страни в процес на присъединяване, като Турция. Но други страни, други трети страни не могат да се включват. Да, може би е, могат да се ползват средства за външна политика за тия цели на чужестранни студенти, но това трябва да се провери. Има правила, те трябва да се следват. И това всичко е много ясно разписано. И beteiligen sich mit Hilfe der IPA-Mittel, die sie bekommen. Und in diesen Ländern, die sie jetzt... В Харватия, например, се използват средства по ИПА за тая цел. Но за страната, за която говорите, да, знам, че има нужда за това, а, но едва ли по този начин ще може да се уреди. Говори се и за Китай, освен това, но това е малко далече вече. Първо трябва да се занимаем с съседите си. Трябват нови програми, но може би, може би ще намерим начин да окажем подкрепа за няколко неголям брой студенти в рамките на средствата на, за външна политика. Бих искал да подкрепя казаното от колегата Борис. Ще използваме фондовете, които споменахте. Ситуацията в Беларус е доста драматична. Студентите се намират в затруднено положение. Ректора на основния университет, доколкото разбирам, отказва да изгони от университета студенти, които са участвали в демонстрациите. Но мисля, че ние трябва да направим всичко, за да им помогнем. Те искат да работят за демокрацията, за свободата, чрез официални или неофициални канали. Вие също можете да поставите този въпрос. Председателката, благодаря. Ще се опитам да получа неофициален отговор и да видим какво е възможно да направим. Und 11.30 bis 12.30 und 15 Uhr bis 18.30 Alles klar? Vielen Dank den Interpreten, den Dolmetschern. Mein Gott, ich... Датата следващото заседание 3 е март, 9 до 11.30, 11.30 до 12.30 и 15 до 18.30. Благодаря на всички, благодаря на преводачите. Всичко хубаво. You do not escape so easily. new one, yeah.